Колеги, добре дошли на следобедното заседание. Искам да кажа добре дошли на представителите на Сметната палата, на госпожа комисара. Надявам се, че правилно произнасям името ви, е, Георган Куин. Наистина полагам усилия да го изговоря правилно. Има нещо общо, което ни свързва и двамата сме от страна, в която в момента няма правителство. Не знам дали това е предимство или недостатък. За моята страна мога да кажа, че това беше много е, положително е, за бългийското председателство. Сега става дума за една много важна задача като точка от дневния ред – освобождаване от отговорност в а, вашата сфера на отговорност, във вашата сфера на компетентност, госпожа комисар. Проведохме много конструктивен диалог с вашите колеги и бяха направени много целенасочени коментари, така че още веднъж ви казвам сърдечно добре дошла. Искам да помоля господин Нок от а, Сметната палата да направи едно стъпление с своите коментари и резултатите на Сметната палата, след което след което ще дам възможност на докладчика да се изкаже. Давам думата на представителя на Сметната палата. Благодаря, скъпи господин председател, скъпи членове на комисията, госпожа Гиген Куен, скъпа Мойра. Дами и господа, това е третия път и вероятно последния път, път в който докладвам пред вашата комисия за одита, извършен от Светната палата в областта на е, научните изследвания, информационно общество, транспорт и енергетика. Причината е, че от тук нататък ще отговарям за кохезионните фондове и вече ще ви докладвам по тази тема от тук нататък. За тези политики 8,9 милиарда евро са били разходвани през 2009 година, което представлява 7,5 от общите разходи на Европейския съюз за 2009 година. В глава 5 а, описва разходите в областта на научните изследвания или общо 70%, 70 от разходите са били по научни, за научни проекти. Повече от 12 000 са били бенефициерите, а най- Първите 250 са получили около 50% от общите суми. следващата категория разходи са енергетиката и транспорта и проектите в рамките на програмата за ТЕН. Част от тези или по-голямата част от тези проекти се управляват от комисията някои, в някои участват и изпълнителите агенции и смесени дружества. По-голямата част от плащанията бяха обект на одит от страна на Сметната палата и по-специално междинните и окончателни заплащания по рамкова програма 6 и рамкова програма 7. Основните а, рискове е а, бене, бен, бене, бенефициентите а, да запишат по-големи предварителни а, разходи и а, е, комисията да не е въвела необходимите корекции на време. През 2009 година 150 разплащания бяха обект на одит по-специално в областта на научните изследвания, включително и при прилагане на стратегията за последващ контрол. Резултатите от ОДИ 2009 година е, потвърждават е, е, резултатите, които бяха установени и в предишните години. Дела на грешките е между 2 и 5% и по-скоро, по-близо до 2, отколкото до 5%. Сметната палата смята, че 36 или 24% от общите е, сделки или транзакции е, включват някаква е, грешка. Системите за надзор и контрол са отчасти ефективни и до голяма степен гарантират безопречността на сметките. Миналата година комисията е положила значителни усилия за укрепване на, контролата, на, на системата за контрол и за отстраняване на грешките и това е, се доказва на практика от малкия дял грешки през последните години. Това обаче не означава, че положението ще продължи да бъде същото е, при одита на е, рамкова програма 7. Нека сега да обясна нашите заключения. Нека да каже нещо. Пър, е, първия източник на грешки е, е изплащането на е, прекомерни непряки и лични разходи. През 2008 година за повечето проекти е имало подобни в рамките на рамкова програма 7 се откриха подобни грешки които могат да се сравнат с тези е, открили в проектите по рамкова програма 6. Е, проверките ex анте са протекли добре. Сертификатите за одит е, те все още не дават достатъчна степен на надежност. 43% от тези е, декларации съдържат някакви грешки. Макар и е, комисията да се опита да упрости системата, като е, включи е, нова методология за е, екс-анте контрол, въпреки всичко, този, този метод влезе в сила много постепенно, много бавно и за сега само 25% от бенефициентите са получили сертиф, сертификати ex-ante. Повечето от тях не желаят да участват, защото твърдат, че системата така както е, е създадена и оформена, в крайна сметка не отговаря на на целите. Защото е, та, този метод е, наистина трябва да се преразгледа, защото за е, рамкова програма 7 ще се приложат ни много по-опростени мерки и е възможно да има по-голям дял грешки. Комисията е постигнала целта си, т.е. брой одити за годината и, и продължава да работи за въвеждане на един а, координиран подход. Започнали са и първите одити за 2010 година. Новата методология увеличи значително броя на недопустимите разходи в сравнение с 2007 година, но продължават да бъдат изплащани и е, неправомерни суми. През 2009 година комисията започна да прилага и механизма за санкции, който бе създаден в рамките на който бе записан в рамкова програма 6. А сега нека да приключим с препоръките на Сметната палата. Мога да кажа, че ние насърчаваме комисията да продължи да прилага е, редовно ефективни контролни системи и е, трябва е, аудиторите да са запознати с критериите за допустимост, трябва да се опрости цялата система и методология за сертифициране за възвръщане на парите и налагане на санкции, когато това е необходимо. Разбира се, все още има възможност да се упростат правилата в тази област и комисията е предприела някои мерки в този смисъл. Упростяването и изясняването на правилата са важни не само за е, отчитане на разходите, но те ще помогнат и да се постигнат целите, залегнали в, е, в, в е, политиките на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви много за това добро обобщение. Госпожо комисар, давам ви думата. Господин Стас, господин заместник председател, почитаеми членове на парламентарната комисия, колеги, за първ път съм европейски комисар за научни изследвания, иновации и науки и искам да се възползвам от тази възможност, за да посоча при тази комисия, че е, е, финансирането на научната дейност е един от основните ми приоритети. Днес аз искам да се спра на наблюденията на е, доклада в Сметната палата за 2009 финансова година и отговора на комисията на този доклад. Първо искам да подчертая, че няма значително разногласие между комисията и Сметната палата. Ние споделяме подобен анализ е, и е, нашите аудиторски проверки доведоха до значителни резултати резултатите, които сме постигнали и които бяха признати от е, доклада на Сметната палата, са доста добри. Е, е, мисля, че грешката значително беше намалена през последните 15 години, въпреки че Сметната палата признава, че има напредък в много области, все още много може да се желае. Това е свързано с ефективността и достоверността на аудиторските проверки въпреки сертифицирането на разходите и особено на средните разходи за персонала а, освен това и налагането на санкции, когато е необходимо. Е, колкото до достоверността на сертификатите от Одит, мисля, че това засяга основно FP6. Е, вие знаете, че е, те трябва да бъдат намалени по рамкова програма 7, за да се намали административното бреме на получателите. Въпреки това бяха взети много мерки за подобряване на сертификатите, издадени от външни аудитори. Сметната палата препоръчва, предвид препоръките от 5К7, да се сертифицира методологията за изчисление на разходите. Това съвпада с настоятелните искания на вашата комисия, господин председател, да се е, признава методологията за средни стойности е, на разходи за персонала, което да отговаря на е, общоприята практика. Следствие на което миналата, е, вчера комисията прие мерки за упростяване в средносрочен план, е, което предполага е, средни стоености за разходите за персонал. Стига това да е включено в обичайното счетоводство на получателите и да бъде надлежно счетоводените. Колкото е, до възстановяване на средства, е, Сметната палата иска всички разходи, които не са признати за 2009 година, да се увеличат. Въпреки това обаче аз признавам, че възстановяването на средствата, включително и при екстраполирани случаи, остава предизвикателство. Въпреки това аз съм уверена, че мерките, които въведохме през декември 2009 година, ще упрости и ускори процеса. Така че това са дайностите, които ние предприяхме в отговор на специфичните препоръки, които се съдържат в годишния доклад на Сметната палата. Сега искам да направя някои общи забележки във връзка с правилното управление на научните изследвания, контрола върху разходите и съответните приходи, които се получават от тези разходи. Напоследък постигнахме много добри резултати благодарение на политиката на контрол. Има 2% 2% допустима грешка. Това е процент, който се прилага към всички европейски институции. Това е общо начинание, е, както за комисията, така и за получателите. Но това е, много често е, води до оплаквания от бизнес средите и научните среди за изключително високо бреме на контрол. Въпреки това, нашата цел трябва да бъде упростяване на финансирането на научните изследвания. Е, както, каза, е, както се казва в доклад на Сметната палата и доктор Нова каза, е, упростените процедури ще, бъдат, ще направят процедурата по-привлекателна. Няма никакво съмнение, че аз поемам ангажимента да упростия нещата. Щом станах комисар, ние приехме комюнике за упростяване на рамката за финансиране на научните работници. Сега, упростяването може да стане и при настоящата рамкова програма. И това се приложи в вчерашното решение на комисията. Има по-широко приемане на средните разходи за персонала. А, а, включват се и малките и средни предприятия. Освен това, отпадат и бариерите е, за префинансиране, това също е, е включено в финансовото регулиране. Е, това е включено и в доклада е, на Кювалю за упростяване, който беше прият от парламента края на ноември. Ние искаме по-радикално да упростим процедурите при следващата програма за научни изследвания възоснова на предложената финансово регулиране и ще вземем предвид препоръките от доклада на Ковайо. Трябва ни подкрепата на институциите, включително и на парламента, за да се осъществи това. Радикалното упростяване на бъдещите програми е, при упростено регулиране на правилата са ясна цел – но все пак трябва да признаем, че е, е, новите правила ще могат да се приложат чак след години. Е, всички е, средства, които се отпускат, е, са от 2007 година нататък. Е, с приятите вчера решения намаляват грешките, отпада предварителния контрол по ПК-7 в повече области, отколкото в ПК-6. Е, общо е, допустимата грешка не се отклонява много по ПК-7 в сравнение с ПК-6. Тоест, ние трябва да приемем същата стратегия за контрол, както при ПК-6. Какви биха могли да бъдат последиците, е, когато говорим за привлекателността на нашите програми, ще можем е, от цял свят да привличаме най-добрите изследователи, както и предприемачите в Европа, е, промишлеността и университетите, е, за да се създават в края на краищата работни места. Трябва да имаме предвид тези съображения и се радвам, че резолюцията на Европейския парламент за упростяване на рамковата програма за научни изследвания изцяло подкрепя е, приемането на допустим процент от грешка в научните работници. Трябва да бъде между 2 и 5% допустимата грешка и тогава комисията ще може да ревизира своята стратегия и по-категорично да се средоточи е, е, върху предотвратяването на измамите, е, за да може най-много от парите да отиват за научни изследвания. Както знаете, понятието за допустима на грешка не предполага, че има право, свободно право на грешки. Основният принцип засяга всички направени разходи, и както казах, това не означава, че ние няма да правим усилия за намаляване на грешката, чрез упростяване на правилниците и в край на краищата материалния прак на грешката да стане 2% и дори по-малко. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на докладчика господин Хацимаркакис. Предлагам след това да направим дискусия тип пинг-понг, така че комисаря да отговаря веднага на вашите въпроси. Кой е, желая, между другото, да вземе думата в тази дискусия? Господин Хацимацакис. Благодаря, госпожо комисар, и искам да благодаря на първо място за много подробният е, отговор в писмена форма на подадените писмени въпроси. От тук могат да се направят много добри изводи за подобряване на бъдещата ни работа. Аз ще се присъединя към казаното от господин доктор Ноак по отношение на основните точки на критика, но в диалог с вас бих искал да се концентрирам върху някои моменти, в които става дума за отегляне на финансови корекции, т.е. въпросът защо през последните години празнотата между това, което се е, рекламира, т.е. средства изплатени не по предназначение, става все по-голяма. Естествено, аз искам да се спра и на допустимия риск от грешки, искам и да се спра на вашите предложения за опростяване и накрая за е, начините на плащане. Първо за финансовите корекции. Сметната палата установява, че предварителният контрол, екстра антеконтрола при вас е, по него няма никакви критики и за това мога да ви поздравя. Тази част от одита е чудесна и може да послужи като пример за всички останали генерални дирекции. Всичко върви много добре и отговаря на предварителните плащания. Но що се отнася до последващия контрол, там установяваме трудности и през последните години тези трудности, тези проблеми непрекъснато се увеличават. Разбира се, все повече проекти идват, вече биват от FP6, биват завършвани и подлежат и се наблюдава една крива, представена от Сметната палата, тази празнота, която се увеличава все повече, е свързана преди всичко с това, че одитите се провеждат късно. Колкото по-късно се провеждат, колкото по-късно след приключването на проекта, толкова по-малка е вероятността да се получи достъп до пари. И за това моят въпрос към вас е как обяснявате тази празнота, която се увеличава все повече и какво бихте могли да направите, за да намалите тези тези интервали от време, т.е. когато проектът приключи, веднага след това да се извърши одитът. Аз е, ще направя всичко амблок. Имам предвид е, въпросите, които ще задам. Преминавам към темата опростяване. Радвам се, че вие, госпожо комисар, Започнахте много интензивен диалог с парламента и тук е, експлицитно искам да посоча доклада Карвалио. Темата опростяване е, беше включена във всички изслушвания на комисарите. Тази дума звучи винаги прекрасно, когато я произнасяме. Всички искат опростяване, обаче когато се стигне до изпълнението, ние парламентаристите изискваме, може би, понякога твърде сложни правила. Обаче, е, не винаги е така. Понякога държавите членки се крият зад сложни правила. Обикновено нещата функционират така. На в изследователските програми е, действат основно националните агенции и се радват много, че са единствените, които разбират тези сложни правила. Нещо като в католическата църква, когато се служи на латински язик, така че е, мираните да не разбират какво се говори. Радвам се, че докладът на Карвалио сочи в правилната посока, но си задавам въпроса какво можете да направите вие, госпожо комисар, за да могат да се отстранят и преди това покажат отрицателните примери в сферата, за която говорим, а именно опростяването. Не става дума тук за нов инструмент, става дума за техника, която може да се приложи е, за всички програми, е, които е, текат в момента, да бъдат въведени в стримлайн, ако мога така да се изразят с този термин. Това е. е Нещо обаче, което е, би трябвало да се обсъжда не в тази комисия, а в комисията ИТРЕ. Освен това, трябва да си помислим за промените в начините на плащане. Ламсамс, т.е. отстъпки, са важен фактор, който може да доведе до намаляване на риска от грешки. Т.е. да не се пресмятат определени часове, а да се намаляват плащанията. Освен това, системата с бонусите, искам да спомена, тя не е решение за всички проблеми, обаче дава възможност за много голямо опростяване на нещата, което пък вече ще намали риска от допустими грешки. Разбирам вашия подход, когато посочвате 2%. Това означава, че трябва да се вземат много мерки по отношение на сигурността, за да се остане при тези тези 2%. Аз посетих вашите служби, създадох си впечатление на място, разбрах, че е, в статистическо отношение вие трябва да извършвате толкова много проверки, но и тези, е, към които се прилагат тези проверки, е, просто попадат в стрес. И за това трябва да се намери път, начин, който да ни позволи да намалим риска от грешки и от друга страна контрола да не се и разширява до такава степен, че а, е, той да стане неатрактивен и хората да не участват след това в а, е, проектите по FP7 и FP8. Освен това, трябва да се ограничим само върху особено рисковите области. Въпросът ми е, защо това за сега е само препоръка? Защо не го правим само още сега. Ако се концентрираме върху високорисковите области, ще можем да изключим най-тежките случаи. Затова ви казвам съвсем откровено, ние сме водили предварителни разговори, че тази комисия по отношение на допустимия риск от грешки има проблем с увеличаването на границата за допустими грешки. Знам, че в сферата на изследванията е по-скоро възможно да се увеличи риска, защото естествено там този сюжет много трудно може да се стигне до него, много по-трудно, отколкото да се хвърли мост в сферата на Кохезионния фонд. Аз е, искам обаче е, все пак да посоча, че ако преди прилагахте повече контрол, може би щеше да има по-малко случаи на риск. Конкретен въпрос сега е във връзка с начините на плащане. В момента те са такива, че дори заявители, които имат право да получат средства и ги получават, едва след една година им биват изплащани тези е, средства. Този период е много дълъг и ако една малко или средно предприятие е заявител или малка изследователска организация и те разчитат на тези средства, тогава възниква проблем. Въпросът ми е как можете от една страна да подобрите контрола, но и да подобрите условията на изплащане на средствата, защото едва ли има нещо, към което да е отправена по-голяма критика от Сметната палата, отколкото точно това изплащането на средствата. Затова много ви моля, направете пояснение. Последната точка, която ще засегна от общ характер. Европейската изследователска програма FP7 е, за нея са отделени 55 милиарда евро. Това е огромна парична сума и за мен специално е трудно, казвам го съвсем откровено, да обясня на данакоплаците, които представлявам тук като депутат, е, какво ще бъде е, по-скоро каква ще бъде конкретната полза от тази огромна машина за е, субсидиране. Има твърде много получатели на средства, твърде много бенефициенти, които се чувстват част от системата и питат за грантове, т.е. за безплатни средства, които не е необходимо да изплащат, докато ако им се изплащат заеми при, отпускат заеми при благоприятни условия, мисля, че нещата ще изглеждат по-добре. В сферата на фундаменталните изследвания ние не трябва да забравяме Европейския изследователски съвет. С него може да се работи с заеми и не е необходимо да се използват грантове. Но иначе, както посочих, проблемът е огромен и ви моля съвсем накратко да скицирате как могат да се подобрят нещата, как може да се направи така, че да накоплатецът да повярва в ползата от тези програми. Няма нито един а, проект, а, примерно, за изследвания на Луната, за който със сигурност да се каже, това е европейски изследователски проект. Благодаря. Ik heb twee woordmeldingen. Ik heb uh, Госпожа Иванова, господин Фелднер, господин Мауди, госпожа Ела Сендер. Друг няма ли? Да рапортирате Или вие ще отговорите първо на въпроса? Благодаря. Е, що се, от, що се отнася до възвръщане на, на сумите? Е, сумите се отруиха през 2009 година, т.е. това е, е резултат от новата стратегия за одит, която беше въведена през 2008-2009 година много по-лесно в момента успяваме да идентифицираме недопустимите разходи, за разлика от предишните години. За ръка 6 през сум, сум, сумите ще бъдат възвърнати до края на 2010 година, но сега наистина имаме така много така на набрана скорост и смятаме, че е, всичките тези суми ще бъдат, е, ще бъдат върнати окончателно до 2011 година. До края на 2008 година 30-30% от сумите са били е, са били върнати на Генерална дирекция научни изследвания така че, с, като сумата е много по-голяма през следващата година, така че тенденцията е положителна. Мисля, че това е много важно и за нас, и за вас че нашата, наша, нашата цел е да продължиме в тази насока. А, и аз, аз също съм работил в а, Сметната палата и знам, че а, е, за Сметната палата и за нейните членове възвръщането на средствата винаги е бил централен проблем. Най-големия проблем който бе повдигнат от научно-изследователските институти, е, от, от бизнеса и от самите изследователи е проблема за упростяването. Те те смятат, че има и бюрокрация, и прекалено много административни процедури. И за това много предприятия и институти преди кризата бяха, още тогава бяха решили да не участват в Европейската рамкова програма заради прекалено сложните процедури. Смятам, че това е, наистина е много неприятно бюрокрацията да се меси в и да бъде спънка в тази област. В и за това предприехме някои практически мерки, включително и тези, които предприехме вчера. Опростряването ще бъде въведено в цялостния си размер в следващата рамкова програма и наистина това ще бъде едно значително упростяване и наистина трябва да да поговорите и дебатът да бъде воден колкото се може по-бързо. Колкото до следващата рамкова програма, първото, което решихме е да създадем една а, обща рамка за а, субсидиране и финансиране на а, информационните технологии и научните изследвания. Об, упростяване на а, начина на определяне на непреките разходи. А, но, но нулеви или а, плоски проценти. И разбира се, това няма да реши всички проблеми, но при всички случаи трябва да видиме дали подобно, подобен подход може да бъде използван за малките проекти. Защото е много трудно екс-анте да се определи точната цена. Така че в заключение една много по-добра система за възвръщане на разходите трябва да бъде въведен. Вие е, споменахте в, първата си, в първите си бележки допустимия риск на грешки. Не може да се каже, че, че, че, че в в момента ще обърнем по-специално внимание е, на големите проекти, но е, едно време, за да, за да, за да постигнем, за да не, не надминеме прага от 2%, трябваше да разглеждаме предимно малките бенефициенти. А сега целта е да насочиме нашите усилия, нашите наличния състав за работа по големите проекта и е, научната общност е, наистина ни казва, че, че, че участването в програмите за финансиране е изваредно сложно. Що, що се отнася до заемите, е, на национално равнище само когато една институция е поискала заем, то тогава срока за отпускането му е по-малко от една година. Когато има а, много, много повече от един бенефициент и разходите се а, сроковете се удължават. В Германия също е, също е така. От момента, в който се, е, се предлага проекта до подписването на договора. И е, а за някои проекти, които са свързани с здравеопазването или с е, някакви изследвания, свързани с е, животните, този срок може да бъде две години. Що се отнася до съотношението качество цена в, в момента, в който да, държавите членки взимат тежки решения, свързани с бюджетната е, дисциплина, трябва да използваме нови инструменти. Ето, примерно, така наречения съвместен инструмент. По принцип се, се, се казваше, че той води до е, произвежда едни забележителни резултати, но когато направихме е, когато направихме преглед, се оказа, че за едно инвестирано евро всъщност резултата е 40 евро. Чрез, също така, чрез програмите за отлично функциониране, неодавна имахме и е, бенефициент, който стана лауреат на Нобелова награда. Мисля, че може да спра до тук, а след това да отговоря на други въпроси, които ми бъдат зададени по-късно. Госпожа Иванова, благодаря господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук днес. Хубавото, което чухме от Сметната палата за намаление на грешките, ни насърчава но все пак е, процента от възстановени средства от всички неодобрени разходи е, вие казахте и нашия докладчик за 2007 и 2008 година остават 51% възстановени средства спрямо общите разходи, докато за 2009 са 47%. Какви мерки е, предвижда комисията, за да се подобри положението? В един от е, писмените ви е, отговори говорите за общи заповеди за възстановяване, Бихте ли казали как точно този метод за коригиране ще се приложи, за да има е, възстановяване на недопустимите разходи и защо е, този процент е намалял е, на 47% през 2009 година? Сега научавам това, което току-що казахте, че 2010 година се е увеличил процента на възстановени средства. Може би ще ни обясните какво е станало от 2009 година. Сега още един въпрос за малките и средни предприятия. Какво прави комисията, е, за да насърчи и подобри достъпа на малки и средни предприятия до FD7? И е, е, имате ли нови програми за малките и средни предприятия за достъп до европейско финансиране? Благодаря. Благодаря, госпожа Яла Сандър. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа комисаря за цялата информация, която тя представи в писмените отговори, но и в устните си отговори също. Всичко е много комплексно какво точно се прави в държавите членки, какви точно субсидии или е, данъци се отпускат или е, е, заеми се отпускат. Това са изключително сложни неща и всъщност е, от това живее цялата сфера на изследванията. Научните среди ще трябва обаче да могат да се справят с тези сложни правила, когато става дума за отпускане на заеми. Но като цяло ние се опитваме да предложим решение на проблема. В този смисъл искам да задам един въпрос бяха направени съпоставки от комисията между изследователските центрове, които управляват средствата за една година или за две години, до момента, до който е, се подадат е, документите за кандидатстване? Имаше ли разлики между най-добрите практики, за да може механизмите на финансиране на комисията да бъдат съответно приспособени? Аз искам да обсъдя това заедно с експертите в Европейския съюз и е, може би е, тези експерти биха могли да ни помогнат да осъзнаем е, как се използва капацитета на тези административни органи и е, може би това би дало повод за нови ноу-хау? Това е един от моите въпроси. Е, що се отнася сега до възстановяването на средствата? До сега имаше определени проценти, или въобще нямаше такива, защото нямаше система тези средства да се връщат. И тогава ние бяхме щастливи, защото нямаше възможност да проверим как можем да си възвърнем средствата обратно. Сега обаче съществува функционираща система за това връщане на средствата, която се подобрява все повече и повече. И всъщност тя представлява нещо като алармен сигнал за по-разумно изразходване на средствата, а от друга страна показва, че има възможност за такова връщане на средствата. И това е добра новина. Още повече, че ние и комисията сега работим по въвеждане на системи в изследователската сфера, да, които ще позволят да се връщат обратно средствата на дънакоплатеца. Благодаря. Нефяна? Всъщност, моя въпросът за времето за отпускане на грант вече беше зададен. Благодаря, господин председател. В Европейския съюз е, е може би, е, най-качествената общност на изследователи и за малко да възникне тежко недоразумение между Европейския съюз и изследователите. И за това, госпожо комисар, искам днес да ви изкажа благодарност. Спомням си, е, че когато ви изслушахме тук, все още не бяхме встъпила в длъжност, но обещахте да се обръстят процедурите, защото неколкократно ви бяха задавани задавани въпроси. Е, както политиците, вие правите това, което казвате и казвате това, което ще правите. И за това ви благодаря за поетите от вас ангажименти. Сега, е, допустимата грешка. Сутринта стана въпрос. Трябва да се прави разграничение между е, е, допустим риск от грешка. Е, това е понятие свързано с управление на Европейската комисия. Докато има прак, който обикновено се въвежда от Сметната палата, когато се проведе ревизия, когато се прави одит. Сега, особено при правото е важно да се знае това. На английски се говори за материалите и смисъл е различен. Всъщност темите са изключително точни и при риска от допустима грешка бяха проведени много дискусии и се води разговор, за да се търси решение за бъдеще. И за това е, ви моля, както вас, така и финансовите служби, ви моля да излезем от миналото, когато е, възникна това недоразумение между общността на изследователите и Европейския съюз. Сега, третия ми въпрос. Говорим за бъдещата финансова перспектива на Европейския съюз какво е, какво е усещането ви за мнението на държавите членки при е, дискусиите, при които не говорим за освобождаване от отговорност, а за европеизиране на нашите научни изследвания. Сега държавите членки имат финансови затруднения и като че ли е, добива гражданственост идеята, че и публични политики да станат общностни, това се отнася за научните изследвания, ще се европеизират ли в по-голяма степен научните изследвания? И не на последно място, инбокс. Пожа Граслер. Всички тези апели за допустимия риск, за тях е, трябва да кажа, госпожо комисар, че е, ги смятам, че не са особено полезни. Има една система на бенефициерите, ние работим също с такава система, комисията също. И е, що се отнася до това, нещата продължават да бъдат бюрократични, както до сега. И е, просто защо? Защото се отнема всяка възможност за оценка. Тази точка за нас е представена под средното когато става дума за защитаване на нещо пред комисията. И също така би било някакси неприемливо, ако имаме 4%, то тогава би трябвало да отстъпим. И аз мога само да ви предупредя или зелено, или червено, иначе няма да функционира пътното движение. Аз смятам, че трябва да се намерят по-добри правила и по-добри решения. Ако а, говорите за реформата, аз а, в случая съм малко нещастна като докладчик, като поставям акцента върху нещастна, защото тук става дума за една голяма комплексна реформа и това, което прави впечатление, че предвид а, големите проблеми в изследователската област има твърде малко нови правила а, там и те едва ли допринасят нещо за изследователската дейност. Това са важни неща все пак а, и ние ще участваме в разработката на а, подобни правила. Но ако се използва възможността да се извършва стримляне на правила, то мога да посоча, че има едно такова изследване, което включва различни слоеве от правила, които до някъде дори си противоречат. Тоест, изводът е, че ние ще трябва да заложим на секторните правила, вместо да въвеждаме общи правила. Защо? Защото ако стане така, ние ще можем да постигнем а, това, че няма да са ни необходими правила за участие в а, изследователската програма, в рамковата изследователска програма и ви питам дали сте готова да съдействате за това. Благодаря. Госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Ще отговарям подред на въпросите. Сега за възстановяването и какви допълнителни мерки предвиждаме за възстановяване на средствата не, не тази комисия, предишната комисия изготви комунике през декември 2009 година. Тогава Комисията прие мерки за упростяване и възстановяване на средства, особено при проекти, е, които са ревизирани, други, които не са ревизирани при един и същи бенефициент. И това намалява риска от допустима грешка е, е, и е, е, по много проекти има възможност за изравняване на средствата ние приложихме това към различни бенефициенти с удовлетворителни резултати. Освен това, имаше и глобално възстановяване, за да се вкара в стримлайн процеса на възстановяване. Имаме е, е, право на индивиди или общия акт за възстановяване на средствата. Е, всъщност е, трябва да бъдат упростени. Сега какво правим за малки и средни предприятия? Те са огромния приоритет за комисията, защото те са стълба на европейската промишленост – още повече е, те най-много се оплакват от липсата на упростяване. Като изключим това, което правим за, възстановяване, за упростяването изобщо, трябва да направим нещо за малките средни предприятия и най-вече за да ги привлечем към програмите. Както знаете, имаме една цел от 15%. Не сме ги постигнали. Има специални призиви за области, е, които са от особен интерес за малките и средни предприятия. Е, това е много важно и трябва да помагаме на малките средни предприятия, да ги привлечем към тези програми и да привлечем нови хора към тези програми. Но в край на краищата, ако искаме повече малки и средни предприятия да участват в, в научно-следователските програми, те трябва да бъдат опростени. Е, това беше включено във всички е, изказвания на депутати. От февруари до сега установявам, че най-трудното нещо в комисията е да се опростява. Ние надълго сме говорили за това и предишния комисар, моя колега, извървя дълъг път за упростяване. Сега това става основен политически приоритет и Европейския съвет на 4 февруари също ще обсъжда въпроса и председателя на парламента, господин Бусек, ще бъде там и а, е, разбирам от неговите служби, че той възнамерява да бъде много твърд е, по този въпрос. Опростяването означава да има все пак последователност в самата комисия. Примерно, ако сте бенефициенти и ако работите с различни генерални дирекции, трябва да има последователност е, как е, да се изготви програмата и как съответно ще се управлява тя в последствие. Моя нов генерален директор е, работи с неговите колеги, генерални директори, за да има такава, такава последователност. Това се отнася не само за малките средни предприятия, изобщо за всички участници. Допустими риск от грешка, е, комисаря Шемета е говорил надълго и широко с вас. Е, аз е, приветствам начина по който сте работили, защото аз се интересувам от този въпрос. Той, той представлява интерес за всички изследователи. Аз знам, че имаше неразбиране, недоразумения. И сега с комисар Шемета е, работим усилено, за да се изяснят е, тези недоразумения. И освен това искаме да работим е, активно и с членовете на вашата комисия. Държавите членки са изправени пред финансови затруднения. И сега, дали наистина държавите членки искат да се съчетае национални бюджет за изследвания с това, което прави Европейската комисия – аз смятам, е, че европейското е, поле за научни изследвания е изяснено до 2014 година. Това е много важно, защото иначе беше фрагментиране, дублиране по целия Европейски съюз. Но ако погледнете всички държави членки, е, които прилагат изключително значително придирчиви финансови реформи, е, значително е, намаляват е, бюджета си, но все пак те или са запазили бюджета за научни изследвания, или дори са го увеличили. И ако погледнете две големи държави членки, като Франция и Германия, там има значително увеличение в най-последните им бюджети. Сега, ако погледнете Финландия, това и за вас е пример. 90-те години, когато имаше тежки економически затруднения, правителството реши, че дори да има съкрещения в други области, е, научната, научно-следователската дейност създава работни места и бъдеще. И заради това трябва да остане бюджета. Е, това казвам и на министрите за изследователска работа в съвета. Обаче в края на краищата, като бивш член на кабинет, в края на краищата министър-председателя е лицето, което ще прецени, че това е стратегическа област за бъдещето на дадена страна. Докато той не прецени, че това е приоритет, другите министри не могат да го е, убедят. Така че на 4 февруари има възможност да се отправи сигнал към е, държавните глави че изследователската дейност, иновациите са економическа политика. Не става въпрос за инструменти, не става въпрос за някаква, някакъв детайл от политиката на Европейската комисия. Това всъщност е, е бъдещето, това е економическа политика. И когато водим строги е, реформи, е, че дори да ги е, наказваме, има светлина в края на тунела. И именно държави, държавните глави трябва да отправят такъв сигнал. При разглеждането на финансовото регулиране, аз разбирам, че какви са трудностите. Аз а, е, насърчавам всички страни да работят съвместно. Както каза госпожа Греслер, е, само така може да се упростяват нещата. Е, и съжалявам, че някой ще реши, е, че не са ни достатъчно големи амбициите. Едно от нещата, когато го изготвяхме така наречения флагшип в иновациите, ние трябва да бъдем много амбициозни не само комисията, но в работата с парламента и съвета, аз искам те да подкрепят е, високите ни амбиции. Е, това е, трябва да се приема като реална политика, малките и средни предприятия трябва да останат основен приоритет. Трябва да постигнем целта от 15% и трябва да имаме мерки за насърчаване на малките и средни предприятия в съответната рамкова програма. Аз мисля, че отговорих на основните въпроси и е, предполагам, че не очаквате да говоря твърде дълго. Примерно програмите Евростар за малките и средни предприятия бяха успешни. Искаме те да продължават. И освен това, аз присъствах на връщането на Нобелова награда. Искам да ви кажа, че хич не ми беше приятно да присъствам, когато професор Гайн си произнесе словото. Е, това беше реч, която е нападение срещу Европейския съюз, усложнение, административно бреме и бюрокрация. И не искам никой да изпада в такова положение. Е, като е, в моя мандат като европейски комисар аз ще се опитам действително е, да упростя нещата за хилядите получатели на средства по проекти. Благодаря, госпожо комисар. Чудесна цел формулирахте. Искам сега да погледна към останалите, които зададоха въпроси. Получихте ли е, отговорите, които ви задоволяват? Изглежда, че е така. Госпожа комисарът е още тук, така че можете да й зададете още въпроси. Ингеборг. Аз е, обичам политическите речи, обаче те трябва да имат някаква стойност. Госпожо комисар, проблемът се състои в множеството правила, които са различни – Е, правилата за участие, е, изобщо целите тези правилници съдържат много противоречащи си разпоредби и след това като се вземат предвид и подзаконовите правни актове, е, тълкувани по различен начин от вашите служби, това е проблемът. И по този проблем вие нищо не сте направила, точно обратното. Отново системите след 2014 година, т.е. когато ще влезе в сила осмата изследователска програма, се базират на специфични за секторите правила, които противоречат на това, което наричаме финансов регламент и в което влагаме толкова усилия. И докато този проблем не се реши, аз не вярвам в нищо, защото това е основният проблем, според мен. Противоречивите е, правилници, които трябва да се спазват. За структурните фондове аз е, искам да посоча, че е, бенефициентите получават е, е, огромни наръчници заедно с е, средствата, които им се отпускат. Те съдържат правила, които те трябва да спазват. Виждате колко комплексни и сложни са нещата. И докато не се поправят тези грешки, било за толерантност допустим риск, било за каквото и да било, друго няма как да говорим, докато не е, поправим точно този недостатък от многото и неразбираеми правила. Благодаря. Председателят, мисля, че най-добре ще бъде да проведете двустранен разговор и да не задълбочаваме сега повече тази тема в политическо отношение. Сега давам думата на следващия оратор. Благодаря. Аз е, съм е, възхитен от е, страстта, която влагате в вашата реч, казва докладчикът. Вие искате да промените нещата значително в сферата на изследователската политика. С вашият опит на бив член на Сметната палата, т.е. на аудитор, мисля, че сте в състояние да подходите правилно към тази тема. Господин Декарва, госпожа Кабалио поставя проблемите на масата. Тя преди това е била министър и е, ги е, поставя по много правилен начин. Половината от е, забележките, от коментарите са на Инге, знам това нещо, е, но аз не съм от е, Баден-Вюртенберг и особено Вюртенберг, откъдето идва Инге Гресле. Там има много хора, които работят много усилено, обаче на края на деня все пак си остават песимисти. Аз не идвам от там, аз съм от Сарланд, където хората се радват на живота, оптимисти са и и се надявам, че вие ще успеете да се справите. Много ми хареса коментара по темата Reshare Finance Facility и мога да ви уверя, че ако тези положителни неща, които описвате, този лостов ефект от 15, вие дори говорите за 14, дори за 40, мисля, че лостовият ефект при Reshare Finance Facility, ние говорихме тази сутрин за инвестиционната, Европейската инвестиционна банка и този инструмент инструмент беше също споменат. Та този лостов ефект е много голям и мисля, че трябва да си помислим как по-добре в бъдеще да смесим нещата. Тоест да извършим нещо като бленд, както се казва на професионален език. Трябва да водим дискусия дали един милиард, който до сега, тук вече ми трябва Инги от бюджетната комисията, един милиард, който до сега сме използвали в RSFF, да ни повишим тази сума на 5 милиарда. Това ще бъде всъщност една огромна сума от 50 милиарда за пазара и си струва. Вие клатите глава, защото тази програма би означавала една мега симплификация, но ние в момента работим по средносрочния преглед на европейската изследователска политика и трябва съвсем конкретни неща да вложим там. Радвам се, че госпожа комисаря днес прояви готовност да започне смяна на парадигмата и с страстта, с която вие излагате вашите тези. Ако с тази страст се работи, аз съм сигурен, че резултатите ще са добри. Благодаря за доброто сътрудничество. Госпожо комисар, искате ли да вземете отношение? Да, само няколко думи. Госпожа Креслер днес разказа, че това няма да има последици за ам, рамковата програма. Ами, миналата година направихме около 2500 одита. Ако искаме да бъдем по-близо до 2%, трябва да направим повече от 5000 одита. Не може, не може обаче е, от днес за утре е, да, да се справиме с административния кошмар. Но ние просто постепенно парламента, съвета, комисията трябва да са виновни за това и трите институции трябва да работят заедно, за да намалят бюрократичната тежест. Аз наистина, както каза господин Качмакакис, че аз съм наистина страшно защитавам моята работа и и знам колко, и знам колко е гневна на, на научната общност спрямо тези неща. Аз не искам да правя сравнение между различните немски ландери, но нека да, да ви кажа, че аз поемам ангажамента да работя с вас, с вашата комисия, да намериме решения так, такива, каквито искате вие, т.е. и каквито всички ние искаме, упростяване на бюрократичната част тежест. Аз мисля, че пред, пред е, финансовите, финансовия регламер, е, създаване на рамка за правилата, е, всичко това е крачка напред и ще работим, ще продължим да работим в тясно сътрудничество с вас и с помощта на Сметната палата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Това беше първото ви изслушване в нашата комисия. поне в качеството ви на действащ комисар. Ние ви познавахме още от времето ви в Сметната палата, знаем каква е вашата професионална биография. Благодаря ви за приноса, който направихте към тази дискусия. До сега е, тя протече много е, плодотворно и сега Господин докладчик, до 7 февруари имате време да представите проекто доклад, очакваме го с интерес и след това ще трябва да постигнем политически консенсус по него. За това искам да бъдат подчертани е, различията вътре в Германия, защото е, ще трябва на тази база Тоест, ако аз трябва на тази база да подчертая какви са вътрешните различия за Белгия, ще ми бъде много трудно. Госпожо комисар, благодаря ви още веднъж. Ще прекъснем накратко, за да може госпожа комисаря да напусне залата. И след това преминаваме към последната точка от дневния ред. Той, тази точка е много важна. Отнася се до финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза. Eh, Предлагам да започнем с е, следващата точка от дневния ред. Е, Служ сътрудниците, които е, представляват НП, можете ли да проверите дали господин Перлини е по пътя за насам? Ингеборг е докладчик за бюджетната комисия. От наша страна е господин е, Хари Белини. Освен това, имаме и заседание на координаторите, така че искам да започнем още сега. Господин Ребелини ще се присъедини, може би, по-късно към нашата дискусия. Сега ще помоля представителите на политическите групи, когато приключим дискусията по тази точка, е, да имат предвид, че заседанието на координаторите започва в 17.30, но ако свършим по-рано, бих и заседанието на координаторите да започне веднага. Така че ако видите, че координаторът от вашата политическа група по това време не е в залата, уведомете го незабавно, за да можем да започнем веднага заседанието на координаторите, тъй като дневният ни ред е доста дълъг и е, преводачите са на разположение само до 18.30 часа. Ингеборг, точка 12. Благодаря. Всъщност е, разпределението на труда вече е направено. Съжалявам, че ще трябва да се занимавам точно с е, това, което се пада на мен. Преди колета като подарък получихме един нов е, проект 0815 на 0815. В Германия това означава, че може да се отнася до всичко този проект. Става дума за това, което представи като рекаст комисията, ние оспорвахме правно е, този документ и е, само 7 месеца ни трябваха, за да убедим комисията, че действително не може да започнем по-рано, преди тя да отегли е, този рекаст, така че да се проведе класически одит, класическа ревизия. Всъщност това е което направи комисията. Предвид е, размера, предвид е, дълбочината на промените, на измененията, е, и на реформата, аз мисля, че ние трябва да направим много неща. Повече от половината от правилата бяха променени от комисията и ние имаме също така множество нови разпоредби, които са въведени. Искам да посоча, че това, което особено прави впечатление е, Следва да го подчертая по-силно. Комисията възложи на нова институция и изпълнението на бюджета и е, комисията много често делегира правомощия в голям обхват, така че това у мен буди известна загриженост. Е, все пак е, комисията не е увеселителен парк и там също трябва да се работи. Сега, аз искам да направя някои критични бележки по някои неща. Имаме е, доста е, големи правомощия, прехвърлени към Е и Б. Например, е, това са задачи свързани с изпълнение на бюджета. Е, някои правомощия за ЕБ и Б бяха създадени като съвсем нови такива. Е, след това финансовите инструменти, това, което колегата Шацимаркакис посочи, става дума за 1 милиард и печалбата на свободния пазар е около 50 милиарда. Това ще функционира само тогава, когато ние е, осъзнаем какъв е рискът. За тези суми бюджетът на Европейския съюз трябва да може да поеме отговорност, а това е доста странно. Не съм сигурен дали ние трябва да правим това, защото европейският бюджет е, служи за нещо друго, а не е, да е, влиза в ролята на голям инвеститор. Това са различни стратегически решения явления, които наблюдаваме друг и би трябвало да ги обсъждаме в спокойна атмосфера. Членове 23, 24, това е старата номерация. Номерацията малко се промени сега, защото бяха въведени нови членове. Те се отнасят до трансферите. Ние предлагаме, че при трансферите да се запази настоящата система. Обаче граничните стойности и това, което решава комисията, те да бъдат от, е, повишени от 10 на 15% и от 30 на е, 35% според мен трябва да се обсъди. Сега също е, инструментите на управление ние не съветваме е, парламентът да постави някаква граница и да проверява изпълнението. Що се отнася до допустимия риск, е, той трябва да се включи и да служи като допълнителна информация при освобождаването от отговорност. основна част от финансовия регламент са текстовете, които е, са посветени на индиректното управление, shared management. Има различни форми на управление. Имаме смесен менеджмент с международни е, организации, непряк менеджмент е, и така нататък. Формата е, всъщност е много разнообразна, но комисията я свежда до две основни форми, пряк и непряк менеджмент. И тук прави впечатление, че е, комисията е, като че ли не вижда ясно какви са задачите на нейните менеджери. Е, тук има и много голямо делегиране на задачи, свързани с бюджета. Комисията опростява доста задачите за тези менеджери и също така говорихме и за агенциите, които се освобождават от отговорност. Те всъщност са подотчетни на нас, а това означава, че трябва трябва да проверим много точно техните задачи. Тук също виждам нещата критично, защото смятам, че няма да бъдем в състояние. Ще трябва да е, има поне една препоръка от комисията в тази насока. Освен това, в момента ние още веднъж искаме да проверим а, сферата на акаунта а, и а, смятаме да проверим а, какви а, информации, какви данни са ли необходими за изготвяне на бюджета. Тук а, комисията предвижда много изменения, респективно с съответните компетенции ще се изясни това и в секретарията, така че да се види какво ни е необходимо, както по отношение на бюджета, така и на отчетността. Също така много важен е въпросът за работата с финансови инструменти, ще бъде добре, ако допуснем във всички случаи настоящите отстъпки, които са твърде плахи и недобре дефинирани. Има, знаете, данъчни оазиси, където Европейската инвестиционна банка действа, като например Кайманските острови. там ние да отстъпваме задачи по изпълнение на бюджета, смятам, че това не бива да го правим. Финансовите инструменти ни позволяват е, да е, запазим тези правомощия при нас. Също така, е, в момента Искам да посоча така наречените Trust Funds. Много средства отдаваме сега на ООН, които се влагат в такива фондове и не само на ООН, но и на други организации. Аз мисля, че ще има доста резолюции против Discharge и в полза на Trust Funds и смятам, че в момента разрешението от страна на комисията за такива фондове е твърде ограничено. Те се ограничават само до хуманитарните сфери, а, смятам, че а, когато а, става дума за бюджета и за тези фондове, а, тези фондове в собствения менеджмент са по-добре уредени, отколкото в финанси... инструментите за финансиране. Това е доста странно. Тук искаме да се извърши повече работа. Освен това, ние искаме да бъдат внесени изменения за онази част от бюджета, която се отнася до изследователската дейност, защото ние искаме да има против противоречиви разпоредби, което е, пък е, означава, че от е, правилата за приложение ще трябва да изтеглим някой и да ги включим в финансовия регламент. В момента нещата изглеждат така, че като че ли има доста а, текстове, а, доста изменения, вероятно и комисията ще внесе толкова и а, смятам, че работната група на която, с която на предпоследната среща обсъждахме допустимия риск, ще направи необходимото следващия път, за да се обсъдят инструментите за финансиране и разделеното управление на средствата. Тук става дума за контролна система, която се отличава с това, че тя бива обединена. Имам предвид структурните фондове и другите фондове влизат под шапката на един орган и комисията смята, че това е вид упростяване. Аз обаче виждам това като проблем. Виждам проблемите, които възникват за сметната палата, а също и работната група в съвета. Така че ще трябва да си помислим отново кой каква отговорност носи в тази система система. Основният въпрос е кой да акредитира е, звената за плащане, по какви е, критерии те да бъдат е, акредитирани и е, каква е ролята на комисията в тази конструкция. Според мен комисията трябва още в началото да встъпи в роля в тази система, а не накрая, когато ще трябва да замразява пари. Това са разговори, които ще трябва да се водят с различни лица. Също така приложението на тези разпоредби ще трябва да се обсъди на място с държави държавите членки и така нататък и така нататък. Съжалявам много, че толкова много говорих по този доклад, но наистина той е твърде всеобхватен. Не знам как ще изглеждат нещата в бъдеще, но в всички случаи правим опит да приключим възможно най-бързо, така че да представим доклада в най-кратки срокове. Смятам, че в крайна сметка трябва да се работи конкретно по текстовете, защото тогава проблемите се откриват най-лесно. Има 50-60 изменения. Е, това не е проблема, обаче да се види какви са контролните системи в shared менеджмент, например, да се установи какви ще бъдат правилата за индиректния менеджмент, как с агенциите да се подхожда, как да се освобождават от отговорност. Освен това, какво ще правим с инструментите за финансиране, къде ще бъде мястото на Trust Funds, също така и допустимия риск. Всичко това в крайна сметка е нещо, което застава в момента в центъра на дискусията. Останалите въпроси са от технически характер и могат да се решат лесно. Благодаря. Благодаря. Сега, по процедурата. Що се отнася до процедурата, член 51 в двете комисии заедно, ще бъде гласувано заедно по него. Е, това трябва да се направи. Това е, може да бъде и методът на работа. Кой иска сега да вземе думата? Виждам господин Шацимаркакис и госпожа Яла Сендър. И след това, гледайки към комисията, господин Парадис и господин Петър са тук. Искате ли да вземете отношение? Ако да, ще ви бъде дадена думата с удоволствие. Моля. Господин председател, първо искам да благодаря най-сърдечно на колегата Гресле, която в работната група на господин Ривелини работи интензивно на този толкова голям обект. Това е наистина една огромна работа. Аз не завиждам за нея, но знам, че тази задача е възложена и се намира в добри ръце. Сега, що се отнася до темата, тази тема трябва да бъде видяна във връзка е, пак отново германец, още по-сложно. Е, той не е германец, той е италианец. Тази тема трябва да се разглежда във връзка с финансовата прогноза. Може би ще трябва да проведем стратегическо заседание е, като бю, и да видим къде са разликите и къде са приликите. Комисията през юни или юли ще е, направи първото си предложение във връзка с финансовата прогноза и ние ще трябва до тогава да сме открили връзките и е, така паралелите, ако мога да се изразя. Тази сутрин е, говорихме за ЕИБ, където колегата ОДИ представи своя доклад. Имахме също интензивна дискусия по това как в бъдеще да се подхожда към Европейската инвестиционна банка и всъщност това е основната ни задача. Трябва да бъдем много грижливи, ако прехвърляме толкова правомощия на Европейската инвестиционна банка, така че тя да не действа на Кайманските острови. Също така, ще трябва да посоча изключително важното място на контрола и надзора. Новата надзорна архитектура на Европейския съюз би била правилното място за такъв контрол. Този въпрос е от централно значение, защото с нашите механизми за подпомагане ние стигаме до някакви граници и сме абсолютно демоде, ако мога така да се изразя. Видяхме сега в процедурата по освобождаване от отговорност с комисията, че тя не може с досегашните процедури, да спазва правилата, камо ли да бъде ефективна. Ако направим едно, един одит за ефективност, е, просто нещата съвсем ще пропаднат. Е, и сега проектите, които са правени от Европейската инвестиционна банка, която не трябва да записва червени числа в балансите си и наистина го прави, е много добра в изпълнението на проекти. Затова трябва да проведем една принципна дискусия и се радвам, че колегата Грес Гресле толкова интензивно се занимава в тази посока. Имам един въпрос във връзка с М одита. В член 50 и 6 на досегашния проект казвам го на geben soll. Also einen unabhängigen одитен орган кой е този независим одитен орган и кой може да бъде той. Ако се имат предвид националните сметни палати, това е напълно възможно, те да действат като независим одитен орган, тогава ще трябва да се изясни дали тези национални сметни палати остават свободни и независими и дали по заповед на Европейската сметна палата могат и трябва да провеждат одити. Това е много интересен въпрос въпрос, който трябва да се изясни преди да приемаме каквото и да било. Може би Инге ти могла да кажеш нещо, но нека първо да си изкаже представителят на комисията. Аяла Сендър. Благодаря, господин председател. Е, първо искам да благодаря на госпожа Греслер за огромната работа, която върши. Аз е, храня доверие и смятам, че в комисията ще можем да говорим с госпожа Гресли, но и с господин Ревелини. Надявам се да бъде тук следващия път. Е, възоснова на съвместната ни работа с госпожа Греслер и с останалите колеги от бюджетната комисия, искам да напомня, че този нов инструмент, е, чието предимство е, че е много открит, много отворен. Ние точно това искахме. А, а, искахме комисията да ни предложи нещо, което да не е прекалено сковано, а, а, да има възможност а, някои точки да бъдат преразгледани. Това е, е чудесна възможност, но и много голяма отговорност, защото искаме е, текста, който ще бъде гласуван е, от парламента, възоснова на съвместните дискусии между двете комисии, да служи за инструмент за управление на бюджета. Е, да бъде предварителен контрол върху бюджета, но и последващия контрол също да не е толкова сложен, да не е толкова скъп като разходи и като човешки ресурси. Абсолютно необходимо е да има упростяване. Бенефициентите ни го повтарят всеки ден. Е, е, сложността на системите на управление, е, които се, които се надстройват пораждат възможност за грешки. Защото грешките, които възникват, не винаги са плод на измама или на злонамереност. Просто грешката възниква поради сложността на системата и заради това трябва да поставим въпроса за последователността и за логиката последователност, както каза госпожа Греслер, съобразност с останалите правилници, Говорихме за правилници за е, изследователска дейност. Е, също така трябва да говорим и за трансевропейски мрежи. Мисля, че е, последователността може да се благоприятства, но трябва да се съобразяваме и с правилата в държавите членки. Защото много често крайният потребител казва, че е, грешките възникват е, е, поради разлики между финансиране и съфинансиране. Финансирането и съфинансирането са подчинени на е, различни критерии, на различни формуляри, които се попълват. Е, контрол върху мотивацията е различен и това поражда възможност за грешки. Сега, колкото до допустимата грешка, това е, е дискусия, която вече се проведе, може би трябва да се проведе отново. Но това, което ме безпокои до някъде е, че е, госпожа Греслер смята, че има известни е, грешки при бъдещата формула за червена светлина. Ако има възможност за червена светлина, европейските депутати и гражданите трябва да имат възможност да разберат, че въпреки, че има упростяване, трябва да има по-силен контрол. Така че е, трябва е, да съобщаваме е, какви са резултатите от работата ни на, на външ, на, на обществеността, но трябва да бъдем взискателни и към работата си тук вътре в парламент. Искам да знам докъде сме стигнали. Съгласна съм с първото предложение на докладчика. Е, колегите от нашата комисия по бюджетен контрол. Е, господин председател, искам да попитам е, кой направи първоначалното предложение. Верно е, че имаше декларация от Обединеното кралство, е, където е, е, така се изисква някаква независимост, но може би бюджетната независимост в Англия не е също каквато в Испания или в Германия. И за това е хубаво националните декларации да се прилагат по-строго Е, при последното освобождаване от отговорност видяхме, че е, държави членки са подписали националните си декларации, но е, много често в последствие са се сблъскали с проблеми. Така че те не са светая светих и трябва да видим необходими ли са тези декларации. Разбира се, че има дискусия по субсидиите и по заемите. Господин Цацемаркакис повдигна въпроса. Трябва да го обсъдим. Всичко свързано с банките, като се знае какво става сега с банките. Още не сме излезли от финансовата тъма на нашите институции. Това трябва да се разгледа под лупа. Трябва да говорим и за връзките ни с Е и Б. Те се впускат в все повече области на общностната политика. Това е хубаво, защото се множат възможностите за финансиране, но все пак трябва да бъдем, да съобразяваме с възможностите за контрол. Сега за конкурсите. Сметната палата бди, особено при тръжни процедури за обществени поръчки. Там също възниква въпроса за яснотата и последователността. После ДДС, пак възможността за последователност, защото крайните потребители много често са се оплаквали, е, че е, не знаят дали ДДС-то е допустимо или не. Данъка е допустим или не и това внася пълен дисбаланс в сметките. Агенциите, нашия докладчик дръзна да повдигне въпроса за агенциите. Комисията се опитва да остави въпроса на страна, защото контрол върху агенциите става все по-сложен. Контрол в всякакъв смисъл политически. Примерно агенците за транспорта, е, е, е, изпълнителната комисия не иска помощ за контрол, но не за финансов, а за политически контрол. И заради това трябва непременно да вземем под внимание риска, свързан с финансовия контрол. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Между, междувременно нашия докладчик е тук. Но нека първо да дам думата на господин Оди и след това ще дадем думата на господин Ревелини. Искам да кажа няколко думи за Европейската инвестиционна банка, тъй като ние на практика продължаваме дебата от тази сутрин. Аз ще предложа едно изменение, което на практико вече е гласувано от нас. Ние Европейския Европейската комисия да стане акционер, Европейския съюз да стане акционер в ЕИБ. Председателят е съгласен с това, съвета не толкова, но парламента би могъл да потикне е, нещата в тази посок. Сега две, две някои неща по правилника. Не знам дали наистина това е светия светих, тъй като не съм специалист като Инге, но Виждаме, че е, всички имат мнение по инвестициите и модалностите за финансиране. Така наречените облигации Баросо, Юнкер, е, на Европейската инвестиционна банка и така нататък. Дали в глава в част трета, глава втора не можем да включим многогодишни инвестиции с съвсем по-други модалности на финансиране от тези, които обикновено се прилагат. Второто. Става дума за сроковете за освобождаване от отговорност. Крайна сметка ние сме през януари 2011. В момента в момента а, обсъждаме 2009 година и през май 2011 година ще гласуваме. Така че аз мисля, че през юни на годината N плюс 1 трябва да да разполагаме с сметките, да извършваме контрола през второто 6 месече и да, да бъде е, тази освобождаването от отговорност да бъде гласувано до края на годината N плюс 1. мисля, че в крайна сметка, след като всички, всичките сметки и отчети трябва да бъдат внесени до марта. Мисля, че сега тук ни се говори, че, и че има срокове за превод, че има някакви противоречия между различните комисари, но в крайна сметка аз просто не виждам защо Сметната палата да не може да внесе първите така първоначалната си пози, позиция. Сега какво, какво може да има толкова допълнително между ноември и януари? Аз мисля, че просто наистина трябва да помислим за тези срокове за освобождаване от отговорност. Това ми са прекалено дълги. Сега, господин Ривелини, радваме се, че, ни, че успяхте да дойдете. Госпожа Гресле, така пред, пред, представи основните насоки, разгледани в работната група. Сега имате възможност вие да ни обясните и да ви кажете какво, е, каква е вашата позиция. Първо искам да се извиня, защото съм докладчик за становище по скенерите, е, телесните скенери, така че трябваше да отида да гласувам в другата комисия. Е, съжалявам пред колегите, но просто не мога да се телепортирам от едното на другото място. Сега, първо искам да кажа, че съм съгласен с колегата ОДИ по сроковете, защото сроковете са прекалено дълги, а, а с, от своя страна сроковете са нещо от а, а, изваредно голямо значение. Но нека сега да поговорим за прякото и непряко управление на бюджета и по-специално член 53 и следващи членове на новия регламент. тези съответни а, е, членове имат за цел делегирането на актове, както и разпределението на задачите между комисията и изпълнителния орган, като същевременно все повече и повече се делегира на външни органи. Същевременно ми се струва, че е много важно да помислиме и да разгледаме нещата по същество. По същество. Необходимо ли е да се, намали, намала, да се намали бройката на задачи а, на комисията? Да. И необходимо ли е да се да се намали влиянието на Европейския парламент в процеса на взимане на решение. Така че позволете ми да не съм съгласен. Е, просто на, на практика в този регламент има по-малко счетоводна прозрачност, отколкото в предишните регламенти, така че не, не, не, не смятам, че в никак, не смятам в никакъв случай, че тук има е, е, по-голяма прозрачност. Затова пък и има поупростяване на терминологията, свързана с контролите по е, селското стопанство. И тук има много по-добра връзка между изпълнителния орган и разплащателната агенция. И тук също така се предлага въвеждането на декларация за надежност или за отговорност от страна на държавите членки, нещо, което на практика ще улесни и ще усъвършенства е, управлението, но в никакъв но в никакъв случай не улеснява работата на тези органи, които по-нататък ще бъдат натоварени с управление на европейските фондове и средства. Бих искал също така да подчертая, че предложението почива, разбира се, на членове 53-54, но на практика в тях не са включени трите модалности за управление тук е останало само прякото и непряко управление в новия регламент. Що се отнася до прякото управление, нещата преповтарят регламента, който ни беше предложен преди няколко месеца. Що се отнася обаче до непрякото управление, има въведени много новости. Но най-важното струва ми се, че и финансовите институции, инвестиционните банки и банките могат да използват фондове от европейския бюджет и да ги насочват към инвестиции и е, финансови инструменти чрез и е, Европейската инвестиционна банка. Тоест, както каза колегата, то това, това може да стане и би било добре, ако Европейския парламент участва много по-широко в цялостната дейност на а, Европейската инвестиционна банка. Така. Струва ми се, че всеки може на практика да, да управлява европейските средства извън Европейската комисия. Затова бихме искали комисията да може да ни поясни как, каква е нейната роля и какви, каква, какви са съответно разпределените роли в новия регламент. Благодаря, госпожа Чешкова. Pane předsedající, velice děkuji za slovo. Благодаря ви за думата, която ми давате. Днес за първ път искам да направя обобщение на няколко въпроса. Първо искам да благодаря на всички за тази дискусия по новия финансов регламент – аз ви благодаря за възможността да обсъждаме е, подобряване на положението. Едновременно с това е, благодаря и на господин Оди, е, макар че ние принадлежим на различни политически групи, но все пак трябва да кажа, че в повечето случаи аз съм напълно съгласен с, съгласна с това, което той казва. И а, е, сега въпроса, който обсъждаме днес, искам само да кажа, че е, дискусията се връща към а, е, а и Б. Говорим за еврооблигации. След това ни се обясни, че и аз съм много доволна от чутото обяснение – Обясниха ни какво е, си има предвид под облигации за проекти, Евробонд, Project Bonds. Аз мисля, е, че тези нови финансови инструменти трябва да бъдат разглеждани от политическа гледна точка. И е, ще бъде политическо решение как ще развием надзора над всички банкови институции, включително и над Европейската инвестиционна банка. И се надявам е, дискусията да продължи в нашата комисия. Обаче, мисля, че това е въпрос, който трябва да се обсъжда и е, от държавите членки, защото те играят важна роля тук. Днес чухме, че държавите членки могат да станат акционери в Европейската инвестиционна банка, Централно Европейската банка. Това за мен е невообразима организация. За момента няма ясни процедурни правила, за такива варианти и това именно трябва да бъде е, начало, начало на нашата дискусия и трябва и нашата комисия да участва в нея. Искам да кажа и нещо е, по е, сроковете, по крайните срокове, е, когато трябва да приключат дадени процедури Имаше предложение за съкръщаване на процедурата за освобождаване от отговорност. Аз 12 години съм работила като счетоводител и ревизор. И е, е, е, тогава и е, в последствие, когато започнах да се е, занимавам с политика, аз останах в контакт с моите избиратели в Чешката република е, и се говори за използването на средствата по различни европейски фондове. Много често е трудно да се приключат сметките. Е, на дадена, дадено частно дружество, което е, е получило средства е, към 30 юни от следващата година. Срока трябва да бъде разширен до есента на следващата година. Закъснях, но трябваше да гласувам в друга комисия и затова е, чух само е, края на дискусията по сроковете. Ако правилно съм разбрала какви срокове се предлагат, искам само да кажа, че според мен е, е защо чак сега обсъждаме освобождаването от отговорност за 2009 година. Между Временно трябва да бъдат приключени много сметки на получатели, на общини, на частни дружества и така нататък. Така че смятам, че с колкото по-дълъг е, срок за освобождаването отговорност разполагаме, е, толкова по-добре ще работим. И е, всъщност можем да мотивираме освобождаването от отговорност. Това е, е от опита ми от частния сектор. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, каза председателя господин Оди. А, а, а, сега, явно, че между вас двамата така се, се обменили мисли. Господин Оди ми каза, че всичко е уредено, че е имало е, разлики в мненията, но в крайна сметка това е уредено. Госпожо Греслер, съвсем накратко. Да, Греслер, искам само е, по изключение да защитя комисията. Не смятам, че комисията работи толкова лошо в крайна сметка. Казвам го съвсем откровенно. Имам предвид тук е, е но върху тях имаме някакво влияние, обаче не можем да имаме никакво влияние върху Европейската инвестиционна банка. И не си въобразявате, че Европейската инвестиционна банка ще се бори по друг начин с бедността, отколкото комисията. ЕИБ не иска да поема рискове в тази сфера и никога няма да може да изпълнява нашите политически цели. Винаги ще се опитва да запази собствената си самостоятелност. И освен това, никой няма влияние върху заплатите в ЕИБ. Така че е, аз мога само да ви предупредя за това, което може да направи ЕИБ, не може да направи комисията. В Европейската инвестиционна банка те не са повече от 300 души по целия свят е, и са в трети страни. Комисията има 5000 е, души персонал. Само от този аспект мога да кажа, че контролните възможности са съвсем различни. И всъщност искам да говоря за това какви са моите задачи. Да се отчитам пред данакоплатеца как се изразходват неговите средства и е, също така да спомагам за изграждането на Европа и за ролята на Европейския съюз в света. Аз е, не смятам защо точно ние, които допускаме рискове и дори е, е, мислим за нови рискове, е, които не са ясни за самия дънакоплатец. Не смятам, че това е в духа на напредъка. Тук по-скоро оставам съ старомодна. Така че още веднъж съветвам за повече предпазливост и това, което се говори и влагам 1 милиард, получавам 50 милиарда, обикновено такива хора трябва да бъдат задържани за измама. Е, това са класическите сделки от типа снежна топка и тези сделки трябва вече да принадлежат към миналото. Аз мисля, че ще трябва да направим реформа, която да отчете предизвикателствата, обаче да види и къде са опасностите за европейските средства, защото в крайна сметка те са средства качеството да го се. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Това беше една много подробна дискусия, с много коментари, с много изказвания. Гледам към комисията господин Парадис или господин Петра, кой желая да вземе думата или и двамата. Моля. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря пръв. Аз съм счетоводител и съм натоварен с а, този проблем. Освобождаването от отговорност. Първо искам да отговоря на господин Хакимаркакис по член 56. Да, наистина много уместен въпрос. Какво всъщност е независимо е, орган? Нарочно нещата не, не, не са не са определени, не са фиксирани, защото в някои държави членки тези органи искат да те искат да играят тази роля, в други въобще не. В момента националните институции е, и участват в. Ако, ако те участваха в, е, не, в цяло, цялостния вътрешен контрол, те ще бъдат част от този вътрешен контрол и няма да бъдат е, независими. Да, на... ако те участват в акредитирането, и, или в декларирането или в други действия, за да помогнат на държавите членки да, да оформят своята декларация, те на практика загубват своята независимост и всъщност външен аудитор остава само Сметната палата. Що, що с господин Оди? що се отнася до срокове, на, на 31 марта имам само, само сметките, само цифрите, след това трябва да консолидирам тези цифри и на 31 манки едва можем да, да постигнем това, докато до 31 юли евентуално можем да го направим е, за окончателните сметки. На 11 юли е националният празник на, Флан, на Фландрия. Е, да, да би, бил, би, би, било, би било добре, защото фреска е на 14, така че понеже през юли има много национални празници, можем да подпишем всичко това преди. Но, ако за ако за отделните сметки имаме жалони, които са така разпознаваеми и то нямаме нищо за временните сметки. Например, ако, ако, ако примерно комисията е, представи своята позиция, е, не, сметната палата представи своята позиция през ю, през юли и, пред, и, и предвид, че парла, парламента е, е в а, парламентарна вакансия през август, то ще трябва страшно много да работите, за да можете да разгледате нещата до края на ноември и декември. Така че просто имайте предвид, че графика трябва ще бъде много стегнат. Така че внимавай, внимавайте и с срокове, процедурните срокове тук в парламента, защото в, в момента Смет, сметната палата представя своята позиция през ноември, а вие гласувате чак края на април. Така че ако аз в, в, в никакъв случай не мога да коментирам и 20 септември, така както беше предложено от госпожата. Това пък е прекалено много амбициозно. Но вие имате допълнителни е, правомощия сега, освен освобождаването от отговорност и така нататък. Господин Равелини го няма, но доколкото е, разбирам, той а, е съгласен с нашите изменения. Нек... Но нека не забравяме, че дела на грешките в приселското стопанство е много по а, много по-малък, много по-нисък, отколкото този свързан с структурните фондове. А, госпожа Греслер каза, че е, комисията в крайна сметка не е увеселителен е, парк. Не искам просто да, да я успокоя. Ние работим и то работиме много. Но е, тук трябва да се определят отговорностите на отделните единици, но, но когато делегираме е, някои действие. Просто е, трябва да знаеме какво и как и това и не е възможно да вършиме друго предвид е, бройката на работещите в е, комисията и сроковете. Ние разбираме вашите желания, разбираме, че искате да упростите нещата и сме готови да обсъдиме всяка техническа поправка, всяка, всяка техническо предложение, свързано с по-бързото освобождаване от отговорност. Благодаря, господин председател. Първо, искам накратко да отговоря така на страничното наблюдение на госпожа Гресле която, е, е, доколкото разбирам, е, ни обвинява, че трябва... Сме чакали 7 месеца, докато разберем, че трябва всичко да започне от нула. Всъщност тази тригодишния доклад беше изготвен в края на май миналата година и засегнахме огромен брой членове но е, изобщо нямахме намерение да ограничаваме правото на парламента да внася изменения. Е, процедурата по водите е сложна и е, непосредствено преди края на миналата година ние приехме новия правилник, където се слива онова, което пряко проистича от Лисабонския договор, последиците от приемането, влизането сила на Лисабонския договор – е, поставени са по местата им различните членове, е, които възникват е, от ЕАС и предложенията, които вече бяха направени. Аз отбелязах с удоволствие, че парламента, госпожа Грестро, господин Беливини и двете комисии искат да се работи бързо. Може, може би отчасти отговарям на господин Кати Макакис за връзката с следващата финансова рамка. За нас е важно да се постигне бързо споразумение между парламента и съвета, естествено с подкрепата на комисията, по новите правила за изпълнение на бюджета. Защо? защото искаме е, тези правила да е, поставят рамка за отрасловите правила, които ще се появят е, през второто полугодие. Имам предвид правилата за научни изследвания, за трансевропейски мрежи и така нататък. Колкото по-рано се постигне политическо съгласие по общ общото финансир, финансово регламентиране, е, толкова е, по-добре е, ще ги съобразим с различните отраслови мерки и правила. Бяха повдигнати много въпроси. Ще се опитам да отговоря на един-два въпроса. Ясно е, че е, най-важното е да продължим да работим с докладчиците, както вече започнахме да работим. Е, ние е, съобщихме на госпожа Греслер, на господин Ревелини. Всички, ние им изпратихме всички документи, които сме изготвили, за да обясним позицията на комисията или е, и на другият част от законодателния орган, а именно комисията бюджет. Мисля, че ние отговорихме на всички въпроси, които самите те са си задали. И значителна част от отговорите, които сега мога да дам, е, са включени в тези документи. Искам да напомня, е, че това, което можем да направим при е, тригодишната ревизия, е да упростим нещата, да намерим правила, които да са прости и ясни, насочени към резултатите, за да може получателите на европейски фондове е, да могат да се припознаят и да участват във всички наши програми е, и е, да извлекат максимална полза от това, което могат да инвестират в административни задачи. И така пак е, упростяване на правилата. Много се говори за допустимата грешка, допустимия е риск от грешка. Много се говори и за контрола, допъл... ускъпяването, което този контрол би причинил. И е, е освен това, контрола да бъде ефективен. Много от вас говориха за разнообразяване на, на намесата ни. Е, мисля, че комисията делегира е, и в финансовия правилник се предвижда такова делегиране. Има много мерки за надзор, но комисията не делегира изпълнителни правомощия, ако не е сигурна, че е, упълномощения разполага с всички необходими гаранции. И е, сега, е, намекваше се за финансови инструменти. Е, там се казва, финансовите инструменти не са субсидии, не. Но, но по член 120, 120б в старото предложение, където се очертава общата рамка общата рамка за финансовите инструменти. И сега комисията работи много по тези финансови инструменти. Това са едни от начините, които ние съзираме, за да се постигне съществен ефект на лоста върху ограничените финансови средства, с които разполагаме. Особено като се видят намеренията на някои държави членки за следващата финансова перспектива. Е, говори се и за друг аспект – който се възприема положително госпожа Гресле за Европейски траст фонд. Вместо да се прехвърлят е, всички средства, както сега го правим е, в ООН, ние искаме да имаме Европейски траст фонд. И накрая е, споделеното управление, споделен менеджмент. Е, който събуди много вълнения при дискусиите ни с държавите членки, защото за тях това е революция. Революция в управлението на структурните фондове. Всъщност това далеч не е революция. Ние смятаме, е, че с сегашните структури можем да постигнем същото. Това, което предлагаме в е, финансовия правилник – мисля, че е, основната новост в споделеното управление е да искаме тези, които управляват е, парите на комисията, да напишат декларация е, за гаранции и този документ да се признае от Сметната палата като положителна крачка в системата за контрол и надзор върху тези, които управляват европейски фондове само няколко допълнителни забележки е, по Е и Б. Разбира се, че трябва хубаво да се контролира Е и Б. Ние искахме да и предадем специфичен е, статус, така или иначе статусът е специфичен е, по договора за функциониране на Европейския съюз, да се сътрудничи в по-голяма степен с тази банка, както го правим, за нас е правилно решение, за да има лостов ефект върху е, бюджетните средства. Инструмента, който беше цитиран, е, работи правилно. Е, миналата година имаше средносрочен анализ. Това е хубав пример. И всъщност ние се опитахме да докажем на нашите партньори, с този конкретен пример искаме да кажем, че е, имаме от какво да се вдъхновим. И при следващата е, финансова рамка ще се опитаме да разберем дали можем да намерим други инструменти, които да са толкова сигурни и е, чрез които е, да получим повече пари под формата на заеми, а не на субсидии за изследователите или за предприятията или за малки и средни предприятия, които и някога предприемат е, опасни начинания. Е, има много въпроси, които ще обсъдим с госпожа Греслер още в четвъртък. В четвъртък ще се видим с госпожа Греслер. Ние изпратихме въпросите, на които вече сме отговорили. Искам само да кажа, че специално по финансовите инструменти, за които се говори пространно, ние се опитахме да включим в нашето предложение мерки, които трябва да избегнат парите да стигнат до Кайманските острови. Аз цитирам нашето предложение. Финансовите посредници е, в нашите финансови операции е, спазват е, правилата против пране на пари и срещу тероризма, но те не могат да се прилагат на територии, които не сътрудничат с Европейския съюз в данъчната област на международно ниво. Това е предложение. Е, ако то се одобри, е, трябва придирчиво да се спазва, е, но това предполага постоянен мониторинг. Това е, това е, това е първа дискусия. Отбелязал съм си всички останали въпроси. Ще продължим да работим близко сътрудничество с двамата докладчици и се надяваме в скоро време да можем да отговорим на техните въпроси, е, за да може в край на краищата е, доклада да бъде готов колкото може по-бързо. Благодаря. Още две неща искам да кажа. Гледам към представителя на Сметната палата. Не знам дали искате да вземете отношение? Е, ако да, добре. И след това госпожа Гресле за заключително изказване. Благодаря ви, господин председател. Ще взема думата, защото на няколко пъти бяхме цитирани. Разбира се, Сметната палата а, публикува становище по предложението на комисията. Това е така. Но последните наши становища според мен бяха малко така прекалено е, отиваха много далечи. Финансовите инструменти и другите теми, които бяха обсъдени, не са в крайна сметка въобще от, само от правомощията на Сметната палата. Те са записани в регламента, но ние в никакъв случай не сме е, е, работили по това и не сме, да, не сме дали своя принос е, за а, е, включването им в е, регламента. Така че за нас ние не нямаме опит е, в тази област. Това, което имаме е опит не при, специал... при издаване и публикуване на специални доклади, а провеждане на одити при финансиране на малки и средни предприятия и знам, че комисията има намерение много повече да, ми, да минава и от кредити към заеми, от грантове към заеми. И, и ние можем само да отправиме ни положителни а, така становища или мнения по този въпрос, но съвсем новите финансови инструменти според мене казват, трябва, трябва да бъдат извън европейските институции, извън европейската общност. Ние като сметна палата не сме давали никакво мнение по този въпрос, тъй като не разполагаме с никакъв опит в тази област. Но може би и колегата би могъл нещо да, да добави към а, нашата позиция по тези въпроси. Благодаря ви, госпожа Греслер. Благодаря. За всички коментари исках само да посоча, че документите, за които говори господин Паради, са изпратени на работната група е, целият пакет заедно с приложенията. Това са около 1500 страници и сега отговорите на моите въпроси, които постъпиха вчера, също ще бъдат предоставени на всички с надеждата, че всички ще разполагат с необходимата информация, за да се включат в дебата. Сега, тъй като сме заедно, ще искам да задам един въпрос на главния счетоводител. Вярно ли е, че не се изплащат заплати от службата за външна дейност и от комисията? Има ли финансов проблем? Frage. Чух, че не се изплащат заплати, за това попитах. Аз бих искам да знам колко са засегнатите от това. Благодаря, господин председател. Госпожа Греслер, ако един служител а, не си е получил заплатата, бъдете сигурни, че това ще се разчуе веднага. Господин председателят, добре, с това приключваме дискусията по точка 12 от дневния ред. Точка 14 е, е разни. Виждам, че по нея няма изказвания. С това закривам заседанието. Следващото заседание ще се състои в следващия четвъртък в 9 часа. За голямо съжаление искам да посоча, че отново ще бъда председател, тъй като господин Демагистрис продължава да бъде в болнични Приключвам за сега заседанието. Ще направим почивка до 5.30 и, и в 5.30 започваме веднага с заседанието на координаторите при закрити врата. До тогава трябва да сте напуснали залата, така че тези, които не могат да участват в